Hello, everyone. Добър ден на всички. Що се отнася до дневния ни ред, за съжаление, заместник председателя Шефчович трябваше да отмени участието си на това заседание в последния момент. За това е жалко, защото това се дължи на здравословен проблем. Независимо от това, Имаше някои припокриващи се теми днес и ще имаме време да обсъдим някои възражения. Така че поне ни... имаме доста работа да свършим. Не може да се каже, че дневният ни ред ще бъде много кратък. И така, ако няма възражение срещу променения дневен ред, той се счита за прият. Представен ви е доклад а, от мисията в Талин 22-23 май. Тъй като сега сме през декември, ще трябва бързо да го разгледаме. 21 език днес. Досието ви е изпратено в електронно електронен вид. Изпратили сме документите от координаторите. Ако няма възражение срещу препоръките, ще се считат за прияти. Първата точка в дневния ред е доклад за текущите междуинституционални преговори. Имаме няколко теми, както знаете. Първо, механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и вторият, втората тристранна среща. Институциите разгледаха резултатите от техническите срещи по отношение на гъвкавостта и спазването. Проведе се размяна на мнения по тези въпроси. Все още предстои споразумение, независимо от различия между парламента и съветът. Преговорите протекаха по конструктивен начин, в конструктивен дух, така смята парламента. Договорихме се по-голямата част от въпросите да бъдат отложени за по-нататъчна среща. Що се отнася до Лусиев, земеползването, промените в земеползването и горското стопанство. Проведахме заседание на 22 ноември. постигна се съгласие по допълнителни въпроси. Разговорите по, по политически чувствителни въпроси, като потенциалната гъвкавост за управляване на горските земи, с управленската структура за преглед на референтните нива се проведе и преговарящите се се договориха да делегират редица въпроси за по-нататъчно разглеждане на техническо ниво преди трета тристранна среща, насрочена за 14 декември в Страсбург. Що се отнася до процедурните правила в екологич... при докладването в областта на околната среда, първият първата и последна тристранна среща за процедурните правила се проведе на 22 ноември. Позициите на двамата с законодатели е много близка по почти всички изменения лесно се постигна временно споразумение. Обърна се специално внимание на влизането в сила на това решение, чието разпоредби трябва да се приведат в съответствие с разпоредбите договорени или които ще се договорят на междуинституционалните преговори относно преразглеждането на системата за търговия с емисии. Тъй като връзката на решението с, с системата за търговия с емисии е въпрос, който се реши. Парламентът и съвета се договориха да отложат гласуването по просторните права в областта на докладването в областта на околната среда, докато се постигне споразумение за пакета за отпадъци, за да се осигури правна сигурност. Госпожа Шалде Мозе е тук. Тя е докладчик по Европейската стратегия за интелигентни транспортни системи. Ще дам думата на докладчика и докладчите в сянка. Госпожо Мозе, имате думата. Благодаря. Правя сте тук в нашата комисия. Нека да изчакам сега а, хората да приключат с телефоните, да си сложат слушалките. Днес ще говоря на датски. И така, в нашата комисия правим становище за комисията по транспорт. Защо? Защото тази седмица се навършва една година, откакто комисията представи своето съобщение за Европейска стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи или СИЦ. Това е една важна част от стратегията за мобилност, за интелигентна мобилност. И ето защо от нас се очаква да дадем своя принос. Какво се опитва да направи комисията? Технологиите, цифровизацията ще ни дадат нови възможности в рамките на отрасъла на транспорта. Можем да получим възможности да използваме нови услуги. Въобще е, тези нови услуги ще бъдат движещата сила за транспортния сектор, ще има технологични иновации, ще има нови модели за управление, цифровизацията ще засегне и ще промени транспортния сектор. Това не е тайна за никого. Трябва да се подчертая обаче в рамките на тази стратегия, че не става дума само за създаването на растежи на работни места. Тези нови технологии трябва да се използват, за да се гарантира, е, че нашия транспортен отрасъл ще стане устойчив, че ще има нови цифрови възможности – новите технологии трябва да се използват като инструмент, за да има и по-низки емисии в сектора на транспорта. Всички искаме това да се случи, знаете. Няма съмнение, че има голям потенциал тук в рамките на тези СИЦ да се намалят различните емисии, например на азотни окиси, може да се намали нивото и на шума. Всичко това ще зависи от цифровите технологии, нашите автобуси, нашите автомобили ще могат да общуват един с друг. Трафика ще може да бъде управляван по един много по-добър начин спрямо днешния ден. Съответно ще може да се гарантира, че шумовите нива, че нивата на емисиите ще бъдат много по-низки, когато говорим за автобуси или автомобили. Ако можем да управляваме транспорта по-добре, естествено ще се употребява и по-малко електроенергия. Ние в нашата комисия би трябвало да подкрепим тази стратегия. Тя е една добра стратегия. Би било добре да се създадат повече работни места в Европейския съюз. Необходимо е да се дефинират и стандартите за тези интелигентни транспортни системи. На първо място искам да кажа, че нашата основна задача тук в нашата комисия е да подчертаем, че е, това е един отличен, полезен инструмент за да се вземат предвид интересите и на околната среда и е, здравето на хората. Защото ако намалим емисиите в сектора на транспорта, това автоматично ще доведе до по-добро здраве за хората, ще има по-малко емисии на въглероден двуокис, на азотни окиси. Въобще, ако намалим и шумовите нива, също ще е много добре. Ако нашите камиони се управляват по един по-добър начин, това всичко ще окаже въздействие, положително въздействие върху хората. Естествено има различни начини да се насърчава сътрудничеството между превозните средства, Знаем, че що се отнася до сигурността на трафика, трябва да може да гарантираме, че нашите автомобили защитават пешеходците, например. Всичко това го споменавам в моето становище. Трябва да подкрепим тази стратегия, трябва да се радваме, че тук имаме нови възможности. Освен това, би трябвало да бъдем пределно ясни трябва да се подчертае дебело, че устойчивостта и по-низките емисии трябва да са сред целите, които имаме когато даваме тласък на началото на работата за тези СИЦ. Значи не става дума само да се създаде растеж, става дума и за защита на здравето на хората, на околната среда и трябва да имаме инструмент, за да постигнем и климатичните цели, които имаме. Не на последно място тези, които са определени в Париж. Това е моето послание. Знаете, че никога нямаме кой знае колко пространство, когато пишем становища. Аз съм готова да я разгледам вашите добри идеи. Вие ще до... направите становището по-добро. Надявам се, че то ще бъде наистина пределно ясно и ще изпратим ясен сигнал към Транспортната комисия, че интелигентните транспортни системи имат пазарен потенциал, но могат и да допринесат за устойчивостта. Надявам се, че ще работим затворно с докладчиците в сенка, ще имаме добър доклад. Uh, the... Благодаря. Сега думата има докладчиците в сянка. Най-напред господин Патричело, той не е тук, затова давам думата на господин Демес Макер. Няма никакъв проблем, госпожо председател. Най-напред благодаря за проекто доклада на докладчика. Високи са очакванията към съвместните интелигентни транспортни системи. Технологията е много обещаваща. Тези технологии предлагат а, голям потенциал за повишаване на безопасността и ефективността на обществения транспорт. Научните изследвания привличат а, сериозни инвестиции. Стратегията на Европейската комисия е много важна Е, тя създава предпоставки за лидерска роля на Европейския съюз. Аз представлявам Фландрия и регионът ни работи много активно в тази област. Ние започнахме работа по проекта Ситрус. Целта е да се намалят емисиите от автомобилния транспорт. И целта е всичко това да се постигне с приложение. Колегата Шал де Мозе обясни значението на научно-развойната дейност. Ние работим заедно с Холандия и имаме и един проект, по който предстои да се разработва Идеята е да се е, използват технологически неутрални начини, също така да се използва ефективно горивото, да се намалят емисиите и също така да видим как може да се подобри интермодалния транспорт, както и обществения транспорт и обществения и частния транспорт би трябвало да спечелят. Искаме собствените, собствениците на автомобили също би трябвало да могат да използват тази система СИЦ. Личните данни и антитерористичните аспекти са много важни и всичко това, това са въпроси, които трябва да бъдат обсъдени от комисията Либе. Този проект от документ е много полезен. Бих искал да прочета повече и за разработването на правен инструмент. Ние имаме правно основание за СИЦ, имаме директива, но трябва да се използват по-добре разпоредбите на тази директива, както казва и комисията, така че аз разчитам на добро сътрудничество. Благодаря, госпожа Конечна. Благодаря. Искам да благодаря на колегата за много добре подготвения проект за доклад. В него са включени всички въпроси, на които държим. Радвам се, че комисията ЕНВ работи по въпроси, отнасящи се до опазването на околната среда, намаляването на емисията от транспорта и съответно намаляването на въздействието им върху здравето, особено азотния окис и намаляването на финните частици, което е сериозен проблем в големите градове. в големите градове особен проблем са фините прахови частици PM8 и 10, както и микрочастиците. Тези частици се поемат от тялото, ние ги вдишваме и е, те са канцерогенни. Европейския съюз трябва да играе водеща роля и ако не успеем да, из, да реализираме потенциала на тези интелигентни системи, някой друг ще го направи вместо нас. Нашите учени са водещи в разработването на интелигентни системи. Ние трябва да им осигурим повече възможности, повече ресурси и също така да приемем законодателство, така че идеите им да бъдат реализирани на практика и да могат да преодолеят всички пречки в държавите членки и системите да бъдат изпробвани в държавите членки. Много често законодателството ни е пречка пред бързото въвеждане на тези резултати. Резултатът забавяне с 3 или 5 години – защото много държави членки не разполагат с нужното законодателство за подпомагане и реализация на тези новаторски системи. В заключение, в Европа имаме директиви, те обаче не се спазват и изпълняват много добре. Аз мисля, че ние трябва да осигурим повече стимули на държавите членки. Без тях не е реалистично да очакваме много добри резултати. На хартия можем да запишем всичко. Ако 27-те държави членки обаче не са партньори, ако няма сътрудничество между фирмите и учените, всичко ще остане само на книга. Това би било жалко, тъй като е, ние би трябвало да даваме пример и да не изоставаме от развитието. Благодаря на докладчика е, и се надявам е, на добро сътрудничество и на добър резултат и повече конкретност. Госпожа Еви. Благодаря. Аз не говоря от името на нашия докладчик в Сянка, аз говоря от свое име. За нас тази стратегия е спешно необходима. Достатъчно е да видим е, колко време се губи в задръстванията и каква вреда нанасят задръстванията. Аз искам да благодаря първо на авторката на проекта доклада има въпроси, които не бива да забравяме. Защитата на личните данни и защита на потребителите не е по-малко важен е въпросът за ролята на местните власти при организацията на движението. При планирането на интегрираните мрежи ние не можем да непредвидим участие на местните власти. Най-сетне има потенциал за интегрирани системи. Те могат да помогнат при създаването на положително отношение сред потребителите, например електромобилите. Бихме могли да предоставяме информация за станциите за зареждане и да засилим подкрепата на гражданите, ние ще внесем изменения. Добър ден, благодаря за тази възможност да коментираме по стратегията. Приветстваме вашата подкрепа защото целите на стратегията и за съвместни интелигентни транспортни системи, целта е ефективност и намаляване на емисии. Двата въпроса са тясно свързани в натоварените системи на движение. Обедени сме, че тези системи могат да помогнат като подобрят автомобилния поток, но също така като се интегрира автомобилния транспорт с други видове транспорт, като се намали автомобилното движение, което е свързано с тързането на места за паркиране. Също така сме убедени, че има силна подкрепа. Преди две седмици в Талин ние отбелязахме раз, разширяването на страните, които работят за повишаване на оперативната съвместимост на системите, което е от полза за всички потребители. Ту се включват теж, тежкотоварни автомобили, леки автомобили. Ние смятаме, че с оглед на целите 2019 и поетите ангажименти до сега от гледна точка на властите, е, операторите и бизнеса, смятаме, че Европа играе водеща роля в е, тази е, важна област. Госпожо Шалдемозе. Съвсем накратко благодаря за всички бележки. Мисля, че ще успеем да постигнем съгласие. Е, всъщност, моят проект на текст е, беше преднамерено е, кратък. Вашите коментари ще бъдат добре дошли. Благодаря ви за бележките и очаквам с нетърпение нашето сътрудничество. Благодаря. Имаме крайен срок за внасяне на измененията 1 декември. Значи тази седмица в 11 часа ще гласуваме в нашата комисия на 24 януари, а гласуването в водещата комисия Тран ще бъде през февруари. Преминаваме към възражение по силата на правило 106 фосфати в месото. Имаме проект на резолюция. Тук са и вносителите госпожа Шалдемоза и господин Штас. Първи оратор госпожа Шалдемоза отново. Благодаря. Продължавам темата е съвсем различна. Става дума за предложение на комисията, което да промени регламент 1333 наклона на черта 2008 мога да се изкажа и по друг начин. Става дума за промени в употребата на фосфати при замразено месо на вертикални въртящи се шишове. Става дума за добре познатия кебаб, гирос, дюнер и така нататък. Подобни продукти. Много е важно, когато се говори за фосфатите в подобни стоки, да се вземе предвид следното. На първо място, Естествено, че има естествено присъствие на фосфати в храните. Те не са проблем за човешкото здраве. Само, че естественото присъствие не е чак толкова голямо. Когато обаче по изкуствен начин се добавят фосфати, това създава проблем за човешкото здраве. Когато има добавяне в голяма степен на подобни фосфати, това създава големи проблеми има големи притеснения сред учените във връзка с добавянето на фосфати. Смята се, например, че твърде високото ниво на фосфор и фосфати може да увеличи риска от сърдечно-съдови заболявания. ЕФСА, Европейския орган по безопасността на храните, в момента оценява въздействието на използването на изкуствени фосфати. През декември 2018 година ще се появи резултата от тяхното проучване. Отново казвам, естествено присъстващите фосфати не създават проблеми. Проблем създават изкуствено добавените фосфати. Ето защо искаме да променим предложението на комисията. Смятаме, че трябва да сме предпазливи не трябва да взимаме решения по този въпрос преди ЕФСА да се произнесла идната година. Знаем, че сърдечно-съдовите заболявания, рака са достатъчно сложни проблеми е, за, за европейците и не искаме да ги осложняваме, като добавяме изкуствено фосфати в стоките и продуктите, които консумираме. Естествено, едва ли всички ядат всеки ден замразено месо от вър... вертикални въртящи се шишове, но а, подобно месо много често се използва в цяла Европа, когато се консумира така наречената бърна храна. Искам а, да подчертая, че не става дума само за сърдечно-съдови заболявания. Има проблеми, свързани с някои нови или наплавяващи се заболявания. Отново казвам, проблема не е с фосфатите като цяло. Мисля обаче, че би трябвало да поддържаме линията, която аз очертах по отношение на месото и добавените фосфати. Има и други колеги, които ще представят своите аргументи. Като цяло, ние смятаме, че си заслужава да отхвърлим предложената промяна в законодателството. Трябва да изчакаме преди ЕФСА да направи своята оценка. Дали фосфатите са вредни или не. И по-настоящем има основания за притеснение, що се отнася до фосфатите, които не присъстват по естествен начин. Така че ние казваме не на това предложение. Предлагаме ви и вие да кажете не, тъй като би трябвало първо да видим какви са критериите и дали фосфатите отговарят на тези критерии, когато ще ги включваме в приложения 2 или 3 на съответния регламент. Има притеснение относно използването на изкуствените фосфати, въздействието им върху здравето на хората мисля, че няма нужда да се бърза точно сега. Трябва да изчакаме, докато ЕФСА даде своята оценка. Смятаме, че естествено винаги първо трябва да мислим за здравето на европейците. Ето защо предлагаме да се отхвърли промяната сега, Комисията не обича мерки с подобен характер, но това е един от инструментите, с които разполагаме, за да защитим здравето на хората. Барт Стас от Зелените също ще даде няколко аргумента защо би трябвало да отложим за сега това решение и сега да кажем не. Благодаря. Не мисля, че комисията ще се разстрои чак толкова много. Не сме единствените, които спасяваме гражданите всеки се опитва да работи така, че да се подпомогне е, добруването е, и здравето на гражданите. Господин Барт Стас има думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Шал де Мозе обясни много подробно за какво става дума. Става дума за добавянето на естествени фосфати към месо за дюнери, гирус, кебапи Става дума за фосфати с кодове Е338 до Е452. Комисията иска да промени конкретното приложение на съответния регламент възоснова на член 6 от съответното законодателство. За да се случи това обаче, трябва да има научна оценка, по силата на която се казва, че няма негативно въздействие върху общественото здраве. Освен това, не трябва да имат други технически възможности, освен това не трябва да се подвеждат потребителите. Това са допълнителни условия. В резолюцията, която ще гласувам утре, колеги, казваме, че има достатъчно аргументи, е, че тези критерии, които изброих, не са изпълнени. Госпожа Шал Мозе каза, че а, има известни разминавания в вижданията на учените за това доколко са вредни тези фосфати. Има доклади, научна информация, по силата на която се твърди, че фосфатите са вредни за сърцето комисията има информация, по силата на която това не отговаря на истината. Има обаче информация, която чакаме от ЕФСА до 31 декември 2018 година. Преди да се появи тази информация, аз мисля, че не би е, следвало да се бърза и не трябва да приемаме предложението на комисията. На следващо място Знаем, че добавянето на фосфати може да се използва, за да се подвеждат потребителите фосфати се добавят понякога от хора, които искат да измамят. За какво става дума? Добавянето на фосфати води до увеличаване на теглото на месото, но всъщност това се дължи на присъствието на повече вода в самото месо. Това не е вредно за здравето, но представлява подвеждаща практика. На следващо място, всички доклади казват, че от технологическа гледна точка няма нужда да се добавят фосфати. Има други альтернативи. Аз не мисля, че са изпълнени условията, зададени в регламента от 2008 година. Говорим за месо, което се използва в познатите ни магазини за дюнери. Става дума за храна, която не се яде в къщи. Тази храна не е етикетирана и потребителите не знаят какво точно ядат. Комисията има доклад, който казва, че е много трудно да се наблюдава обработката на месото. Много разговори се водят и има големи разминавания между службите по инспекция, между тях самите и между производителите. Ето защо ние би трябвало да не позволяваме практики, за които е много трудно да бъдат проследени. Необходимо е да има много солиден мониторинг и доказателства преди да позволим подобни практики. Ето защо следва да се гарантира, че здравето на хората наистина е защитено. Госпожа Шал де Мозе и аз даваме достатъчно основания по силата на член 6 от регламента и казваме, че няма основания комисията да одобрява използването на подобни добавки. Благодаря. Не искате думата вие, така ли, господин Белет? Подвели са ме. Ние сме от същото семейство. Гледате в правилния ъгъл на залата. Благодаря съвсем накратко. Няколко думи от името на Рената Зомер, която не може да присъства. Тя все още пътува към Брюксел контраргументи спрямо от тези, които се представиха на първо място по отношение на негативното въздействие върху здравето на хората от страна на фосфатите, искам да ви кажа, че през 2013 година ЕФСА предостави информация и там се казва, че въздействието на фосфатите не може да бъде определено в пълна степен не може да се заключи, че то е твърдо отрицателно. Втори аргумент е, казвате, че няма технологична нужда да се използват фосфати. Експертите казват, че фосфатите имат е, стабилизиращ е, ефект, както и стягащ ефект. Ако те не се използват, месото просто ще се разпадне. Това го казват експертите. Значи има технологични аргументи в полза на това да се използват фосфати при замразено месо на шиш. На следващо място беше казано, че се подвеждат потребителите, тъй като фосфатите водят до по-лесно включване в съединение на водата. И съответно хората плащат за месо, но получават вода. Никой не иска нещо подобно. Какъв е контраргумента? Тези въртящи се шишове и месото на тях месото на тях се, се консумира а, навън, не в къщи. Водното съдържание, между другото, е ясно регулирано в регламента от 2011 година, който беше споменат. И накрая един последен аргумент, уважаеми колеги. Казва се, че потребителите не са информирани относно тези фосфати, когато ядат съответното месо. Член 44 дава на държавите членки свободата да предприемат национални разпоредби относно етикетирането на предварително пакетирана храна. Съответно, в обобщение, госпожо председател, ние смятаме, че предложението на комисията просто води до е, едно пояснение – там се казва, че замразеното месо на вертикални въртящи се шишове може да съдържа а, същото количество фосфати, както във вече изпеченото месо на шишове, а там фосфати се използват в продължение на десетилетия. Ето защо а, би трябвало предложението на комисията да не се отхвърля с лека ръка и ние не сме съгласни с предложението на колегите. Благодаря. Някой иска ли да се произнесе, някой иска ли да каже нещо? Аз ще задам въпрос тогава. Тъй като информацията, която имаме е от един технологичен център, тази информация съдържа някои тревоги. Искам да попитам темата дебатира ли се в САЩ, например? В САЩ ще се забранят ли, например, фосфатите в подобно месо? Обръщам се към онези, които възразяват. Някой друг иска ли да се изкаже? Госпожа Конечна, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. От името на нашата група. Ние искаме да подкрепим това възражение. Ние не смятаме, че въпроса се крие в това дали е, ще се продава месо за дюнер кебаб в съответните ресторанти. Е, за нас основното е дали се дава точна информация на потребителите. Това е наша основна задача като евродепутати. ЕФСА в момента прави оценка на безопасността на използването на фосфати. Оценката ще приключи в хода на 2018 година. Ето защо ние, както и комисията, би трябвало да сме мотивирани да не правим прибързани крачки. Всяко използване на добавки към храните, които се основават на фосфати, би трябвало да се разгледа много предпазливо. И тъй като ЕФСА работи по въпроса, защо да не изчакаме научната информация от там? Едва след това бихме могли да кажем с цялата отговорност, че може да се премине към подобна стъпка. Знаете, че превенцията винаги е водещ принцип в европейската политика. В Чехия ставаме свидетели на много сериозна битка срещу порочни практики в сектора на храните. При нас се използват много вещества с цел да се увеличи теглото на месото, а всъщност се увеличава количеството вода в самото месо. Съответно, би трябвало да помогнем на държавите членки да се справят с подобни практики. Нека да не отваряме вратите пред а, нещо подобно. Затова бих искала да ви приканя да подкрепите възражението, което внасяме. Благодаря на колегите, които са готови да подкрепят възражението. Отново казвам, ние не искаме да попречим на функционирането на местата, в които се продава дюнер кебаб. Ние искаме да защитим потребителите. Госпожа Юлихер, заповядайте. Um, Благодаря ви. За какво става дума всъщност? За използването на фосфати в замразеното месо на вертикални шишове. Това е една много специфична употреба на фосфати. 2015 година беше получена заявката за фосфати, беше обсъждана много активно в работната група от правителствени експерти по добавките. Конкретно се обърна внимание на на изпълнението на условията за включване на хранителни добавки, така както те са залегнали в съответното законодателство. Съгласно предвижданията на член 6 от регламент 1333 от 2008 година, добавката може да бъде включена само при изпълнение на определени условия. Трябва да има научни данни, че тази добавка не е рискова за здравето на потребителите. На второ място трябва да има ясна технологична нужда от добавката, така че тя да не може да се замести чрез други средства. На трето място би трябвало добавките всъщност да са от полза за потребителя. Ние бихме искали да се занимаем подробно с тези условия. Първо, безопасността на фосфатите. Научната комисия направи оценка на безопасността 70 мг на 1 кг телесна маса беше референтната стойност. По-настоящен фосфатите се използват в множество видове храни, включително и различни меса и местни заготовки. Замразените местни продукти, които обсъждаме в момента, нямат значителен дял при излагането на влияние на фосфати. ЕФСА, освен това, 2013 година направи преглед на опасностите, проистичащи от фосфатните добавки. Заключението беше съгласие с заключенията на научната комисия, които споменах току-що, що се отнася до допустимия дневен прием. Трябва също така да ви уведомя, че има и текуща програма за преразглеждане на набора от одобрени допълнителни добавки. Крайният срок е 2018 година. Всички най-нови научни данни, освен това, ще бъдат анализирани и обобщени от ЕФСА. Комисията следи отблизо тези дейности и ако е необходимо, ще предприеме мерки за управление на риска, след като се знаят заключенията от този преглед. но ние все още чакаме новото становище на ЕФСА относно фосфатите, междувременно въжи предходното нейно становище. Това беше за безопасността. На второ място, технологичната необходимост. Тя беше призната за някои видове меса по проекто регламента. Фосфатът е необходим за стабилизиране на местни парчета и също така съединяване на местна тъкан. Това е важно за процеса на замразяването и небалансираната топлина обработка. Не бяха набелязани никакви други альтернативи, следователно препоръката тук е на лице. На трето място потребителят не бива да бъде подвеждан. Би трябвало винаги добавената вода да бъде посочена. Събраните данни от заявителя показаха, че употребата на фосфати, освен това, не води до допълнително количество водно съдържание. Такова количество не беше установено въпреки добавянето на фосфати. Държавите членки имат възможност, освен това, да предприемат допълнителни мерки и при непакетираните храни. Ще се спра на ползите за потребителя. Фосфатите всъщност подпомагат обработката на някои видове меса, замразяването, което всъщност прави други видове обработка ненужни. Следователно, комисията е на мнение, че проекто регламента изпълнява всички изисквания по член 6, що се отнася до регламента от 2008 година с номер 1333. Много благодаря, госпожа Шадемоза, отново. All, like that... Благодаря ви. Първо, може би трябва да уточня, че ние предлагаме възражение, защото ЕФСА беше обещала приоритетно да разгледа този въпрос и да е готова с новия преглед в рамките на една година. Ние смятахме, че след като научната общност обсъжда здравния риск, си струва да изчакаме становището на ЕФСА. Ние искаме да се вслушаме в ЕФСА. Ето защо призоваваме за поне още една година преди да вземем своето решение. Това е основният ни аргумент. Ние бихме искали да изчакаме това, което ЕФСА ще заключи в крайна сметка. За нас е важно да знаем нейното мнение и също така, разбира се, да бъде защитен потребителя. Наистина в САЩ има някои опасения на научната общност, които се обсъждат, но тъй като в Европейския съюз ние така или иначе имаме най-високата степен на хранителна безопасност, можем да разчитаме на собствената си агенция. Благодаря ви. Аз съм напълно съгласен с мнението на колегата. Може би на господин Белет трябва да кажа следното – Становището на ЕФСА не съдържа категорични заключения по отношение на общественото здраве. ЕФСА обаче е заявила своето намерение за нов преглед, който трябва да приключи до края на 2018 година. Това е пределно ясно. Според госпожа Сомер е важно да се има предвид и какво технологично може да бъде альтернатива. Трябва обаче да се отчете и възможността за промоция, да се каже ние ви продаваме месо за кебаб без добавени фосфати. Отбелязвам си обясненията на Европейската комисия, които чухме току-що. Според комисията, добавенето на фосфати може би не води до напълняване или увеличаване на теглото. Следователно не се продава вода с цената на месото. Така ли? Съгласно това, което казахте, това е така, но според мен дебатът тук трябва да продължи, тъй като нямаме категорични заключения по този въпрос. Следователно, е необходимо предложението на комисията да бъде отхвърлено, докато се изчаква становището на ЕФСА. След като го получим, ще имаме и своето решение. Аз съм съгласен с госпожа Шалде Мозе. Знаем, че след първата оценка на ЕФСА бяха публикувани и други проучвания. Не знаем какво ще е решението на американския законодател, но ние можем да продължим своята работа и да ви уведомим. Благодаря. Имаме възражението на Националната библиотека по лекарствата в САЩ. Може би те ще се обърнат към ЕФСА. С това приключваме дебата, като гласуването в нашата комисия е утре. И ако гласуваме за, одобрението в пленарна зала е през месец декември. Сега преминаваме към споразумението между ЕС и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове с нашите. Много хубава тема. Докладчикът е господин Фиелнер, който е заместен днес от господин Белет. Благодаря много, госпожо председател. Наистина, колегата Фиелнер ме помоли да взема думата от негово име. Аз съм до някъде и запознат с тематиката, така че ще го направя с удоволствие. Много е работено по това споразумение. Работата започна още преди 6 години, така че сега сме на последния етап на договарянето. Ние със сигурност подкрепяме процедурата. От институционална гледна точка трябва да спомена, че съветът е приел своето решение, което е разрешение за подписване на това споразумение с Швейцария, споразумение за свързване на швейцарската система за търговия с нашата. Тяхната система, разбира се, е по-мака от нашата, но ние като Европейски парламент също трябва да дадем своето съгласие става дума за да или не, а не за резолюция. Госпожо председател, през последните месеци ние работихме успешно под ваше ръководство. Всички сме съгласни, че СЕТЕ е краягален камък на европейската политика в областта на климата. Тя е много важен инструмент за намаляване на емисиите на парникови газове. Свързването на нашата система с други такива системи, като тази на Швейцария, беше обсъждано и на конференцията за климата в Бон преди две седмици. Споразумението е една малка, но важна стъпка по посока на глобализирането на подобни системи. не можем да очакваме този процес да продължи през следващите години или десетилетия, дано да е само години. И ясно е, че по този начин с добавянето на по-малката швейцарска СТЕ се разширява и пазара, както и се на... намаляват емисиите на парникови газове. Това е и целта. Ние бихме искали и други страни по света да последват този пример. Следователно, имаме уникалната възможност да докажем, че такива комбинирани системи могат да работят успешно. Ето защо докладчикът препоръчва Европейският парламент да даде своето съгласие за сключването на споразумението мисля, че в парламента има голяма подкрепа за това. Благодаря ви. Наистина, много беше важно стратегически Европейския съюз да убеди и други страни да се присъединят към системата за търговия с емисии. Много е хубаво, че Швейцария споделя нашето виждане. Сега се обръщам към докладчиците в сянка. Господин Парне. Госпожо председател, скъпи колеги, наистина, както ни напомни господин Белет от името на докладчика, ние сме изправени пред неотложни проблеми с климата и трябва да сключваме съюзи на европейско и световно ниво, колкото се може повече. Е, свързването с швейцарската СТЕ с тази на ЕС е, е наистина една отлична новина, която показва сътрудничеството. Сега Европейския съюз ще може с трета страна е, да участва в тази търговия на емисии. Освен това, ще могат да се използват и квоти от швейцарската система, така че да се изпълняват изискванията. Всичко това ще допринесе за работата и на двете съответни системи много по-добре. Освен това, се надявам така да стигнем и до един солиден международен пазар на въглеродни емисии. Аз съм демократ, подкрепям принципно подхода. Но от гледна точка на формата, може би ни трябва повече информация за съдържанието на споразумението. Искаме също така комисията, Европейската комисия, да бъде по-прозрачна, когато договаря подобни споразумения. Това исках да кажа от името на нашата група. Много ви благодаря. Госпожо Конечна. Благодаря ви, госпожо председател. Ние също приветстваме тази инициатива, макар че нашето виждане за СЕТЕ е малко по-различно, отколкото това на останалите колеги в парламента. Много е хубаво, разбира се, да се стремим към една такава световна система за търговия защото ако разчитаме само на европейската система, няма да постигнем желания резултат. Европейският парламент преди две седмици направи голяма крачка напред заедно с съвета. Сега ние има какво да предложим на партньорите. Можем да им предложим решение. Трябва да подкрепяме всеки, който иска да се присъедини към нас. Надявам се наистина, че след години, а не след десетилетия, ще успеем да стигнем до такава глобална система. Със сигурност ние не бихме искали въглеродните емисии да се прехвърлят към други части на света, и да разчитаме само на това, че нашата система е добра. Вземете големите страни, като Китай, за да работи наистина една такава система и ползите за околната среда да са максимални, да се намаляват емисиите на СО2, за да се изпълнят целите от Париж, ние би трябвало да подкрепим това предложение. Иначе аз съм съгласна с колегата от социалистите, наистина и аз бих искала подходът да беше малко по-прозрачен от страна на Европейската комисия. Дори и след дългите преговори в хода на тристранните разговори нямахме достатъчно информация, но дявола да не се крие някъде в детайлите и да ни възпрепятства от подкрепа за предложението. Благодаря ви, госпожо председател. Аз изпомням предложението на комисията – за свързване на нашата система с швейцарската. Мисля, че това е чудесна стъпка, чрез която всички, които по един или друг начин замърсяват, показват, че искат заедно да работят за намаляване на емисиите. Хубаво би било да има международен такъв пазар за въглеродни емисии. Всъщност, Европейската и швейцарска СТЕ имат подобни структури, следват едни и същи принципи. от 2013 до 2020 година, извинете. Това е търговския период, който се обхваща по споразумението. Ще се обърна към Европейската комисия обаче е с една молба, особено сега, когато разглеждаме възможността за свързване и с други подобни системи. Съгласна съм с колегата Жил Пърньо. Бих искала наистина да има много повече прозрачност, да знаем повече за обхванатите отрасли и да имаме повече информация за други сходни споразумения. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Специални благодарности към докладчика за проекта доклада. Благодаря за положителните изказвания, в които беше изразена подкрепа. Определено смятаме, че това е нужна и навременна стъпка напред Това е първия случай, в който се свързват две системи на две страни към Парижкото споразумение. Ще се разширят възможностите за постигане на целите. Както казах, за първи път предприемаме подобна стъпка с Швейцария, чиято система е много подобна на тази на ЕСА. И в отговор на въпроса, който беше зададен за секторите, секторите са почти същите. В резултат на преговорите има, се постигна съгласие да се включи въздухоплаването, нещо на което много настоявахме, т.е. секторите от двете страни са едни и същи. Миналата седмица, както знаете, Европ... САЩ подписа споразумението. Първата процедурна стъпка Европейски съюз подписа споразумение е, с, с Швейцария. Много положително събитие няколко дни след като в света се постигна временно споразумение за преразглеждане на, споразум... на схемата за търговия с емисии в четвъртия етап. Европейския съюз определено укрепва нашата система, която е най-голямата подобна система на света. Показахме, че сме готови да си сътрудничим с други партньори, които се отнасят сериозно към промените в климата. Показахме, че сме готови да определим цена за въглерода сега, за да се върна на Швейцария. Както казах, споразумението е подписано и ако всичко бъде, споразумението бъде подписано от вас и от съвета, то ще влезе в сила след като се приеме заключението, ние ще започнем подготвителни разговори с швейцарците за изпълнението. Самото споразумение, заедно с това, дори след като се приеме предложението за заключение, няма да влезе в сила много бързо. Ние ще трябва да подготвим инструментите, които са необходими от страна на Европейския съюз и от страна на Швейцария, за да могат двете системи да се свържат гледна точка на регистрите. Също така трябва да сме сигурни, че всичко, което швейцарците са обещали, като включването на въздухоплаването, например, ще се реализират. След като всичко това се приключи, ще можем да депозираме инструментите за ратификация. В заключение, Мнозина от вас напомниха политическото значение на това спор... първо споразумение със свързване, в момент в който някои от вас също споменаха това, пазара на въглерод е много динамичен, тенденциите в цял свят са много динамични. В Бон по повод на конференцията Китай е в, се намира на последния етап на разработване на подобна система. Има подобни тенденции в Канада и в САЩ. Контекстът е много динамичен и на този етап е много важно да изпратим а, важ, този важен сигнал за свързването на двете системи за да подготвим основата за глобален пазар, трябва да се работи с трети страни, които имат желание да разработят подобна система на национално ниво в съответствие с ангажиментите поети в Париж. Много, мнозина са на етап на приключване, други на етап на разработване. Задачата ни е да работим с тях в тяхно взаимодействие, за да се разработят солидни системи. Когато това се постигне, да видим дали могат да се свържат споразуменията. Това няма да стане от днес за утре, разбира се, ще трябва да мине повече време. Отбелязвам искането ви за прозрачност. Ще го имаме предвид при бъдещи дискусии. Чудесно. Много ви благодаря. Господин Белет има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам само да спомена че сме съгласни с всичко, което беше казано, в това число господин партньор, госпожа Дали, госпожа Конечна. Става дума за много сериозна крачка напред. Отбелязвам и казаното за прозрачността. Да, би трябвало да има повече информация, която да се предоставя и по-бързо. Надявам се, че това ще бъде едно от посланията, които ще изпратим на другите институции. Госпожа Конечна каза, че това е първата стъпка към една глобална система. Разговаряхме с китайската делегация в Бон и казахме, че в определен момент и китайците ще трябва да се включат в подобна глобална система. Надяваме се, че с тази е, малка стъпка напред, е, ние ще се придвижим е, по-близо до положително приключване на процеса. Онези, които искат да внесат изменения, ще трябва да побързат, тъй като срокът изтича в 6 часа днес, гласуването ще бъде утре. Сега преминаваме към подготовката на позицията на парламента е, относно МФР след 2020 година. Докладчик е госпожа Ятен Маки. Заповядайте, госпожо Ятен Маки. Благодаря, госпожо председател. Е, драги колеги, Многодишната финансова рамка на Европейския съюз ще изтече през 2020 година и комисията ще излезе с предложение за нова рамка през май до година. В парламента и в нашата комисия по-конкретно имаме възможност да формулираме своите приоритети преди комисията да представи своето предложение. Както знаете, МФР, многодишната финансова рамка, е заобиколена от множество въпросителни. Брексит, въздействието му върху бюджета и разбира се, не знаем – какви ще бъдат взаимоотношенията между Великобритания и Европейския съюз и дали въобще ще има някакви взаимоотношения в Комисията по околна среда. Ние трябва да се занимаем с въпроси, които попадат в обхвата на нашите правомощия, т.е. част от МФР е свързана с нашите правомощия. онова, което виждате в е, е, доклада, съответства на, ваши, съответства на очакванията. Е, всъщност погледът ни е обърнат към бъдещето и формулираме очакванията си към МФР, очакванията на нашата парламентарна комисия към рамката. Също така ние трябва да извлечем опита и от предишни рамки, за да видим кое може да се използва наново и кое да се промени. В някои области нещата не се развиха така, както очаквахме. Изразходването на средствата на Европейския съюз не би трябвало да противоречи на целите. И в в, в това отношение ние трябва да насърчаваме устойчива нисковъглеродна економика и устойчиво потребление чрез европейския бюджет ние можем да дадем подкрепа на цели свързани с околната среда, общественото здраве, също така опазване на биологическото разнообразие. Ясно е, че предстоящата многогодишна финансова рамка ще бъде свързана с предизвикателства и сегашната рамка не ни позволи да осъществим амбициите си. Ние поехме определени ангажименти в Париж. Искахме да намалим емисиите с 20% в 2020 година. Това няма да се постигне. Предложенията от комисията са насочени към постигане на целите в областта на климата, както и други екологични цели ние трябва да финансираме, да досигурим подходящо финансиране на екологичните цели и това да стане по прозрачен начин. Това е напълно постижимо. Ще спра до тук и очаквам вашите предложения и идеи. Идеи. Думата има докладчика в сянка. Думата има господин Ковачев. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на госпожа Ятен Маки за работата. Според мен докладът ти е добра основа за бъдещата ни работа. Дебата за бъдещето на Европа се интензифицира и бюджет за след 2020 е много важен елемент от този дебат, защото не можем да реализираме приоритетите си без съответна бюджетна рамка. След сключването на споразумението в Париж, борбата срещу измененията в климата се засили. Европейския съюз е и трябва да остане в предните редици на тези усилия. Бюджета трябва да обезпечава бързото изпълнение на споразумението с чиста, е, с чиста енергиен преход, декарбонизация на економиката и кръговата економика. Също така е много важно да подчертаем, че следващата рамка трябва да даде активен принос към реализацията на ангажимента поет за устойчиво развитие, цяло поставено от ООН, Делът на бюджета, посветен на мерки от политиката за сближаване, не трябва да се намалява за периода след 2020 година. Това е много важно. Кохезионния фонд и фондовете за регионално развитие са много важен принос, са много важен фактор за намаляване на различията между регионите и за, и за това економически останалите региони да наваксат. Това трябва да върви ръка за ръка с използването на нови възможности а, за постигане на целите им чрез пазарни инструменти и най-сетне никоя държава членка не може да се справи с здравните предизвикателства сама. Ето защо следващата рамка трябва да отрази готовността на Европейския съюз да преодолее здравните рискове, които застрашават сближаването. Увеличаването, разширяването, увеличаването на броя на заразни болести, антимикробната резистентност, и неравен достъп до здравеопазване са предизвикателства, които трябва да намерят своето място в следващата рамка. Надявам се на добро сътрудничество с вас. Благодаря ви. Благодаря и аз, господин Ковачев, и ние разчитаме на добро сътрудничество. се Сянка от името на Сириста не е тук, но е тук но пък тук е госпожа Дали. Благодаря. Най-напред ще започна с позицията на господин Капуто по тази тема и след това ще премина към моите мисли. Най-напред господин Капуто иска да благодари на госпожа Ятен Макен за е, доклада и по това становище споменават се приоритетите на ОНЕ и външните ангажименти, както и продължаването на политиките в областта на устойчивостта и климата. Измененията, които ще внесе господин Капото, са свързани с конкретизирането на някои мерки. Според него не се споменава кръговата економика и иноваторските проекти е, някои от тях са свързани с програмите Хоризонт 2020, както и програмата LIFE. Освен това, програмата в LIFE има нужда от подкрепа, за да се подобри изпълнението, особено по отношение на интегрираните проекти. Европа е ръководител в света по борбата с климатичните изменения и координацията на дейност на държавите членки е задължителна. Независимо от Брексит, ние не можем да си позволим отстъпление от тези политики. В тясна връзка с този въпрос е и, е и обезпечаването с ресурси. Имаме нужда от необходимите ресурси, за да не допускаме отстъпление. Очевидно, тук става дума не само за външната и, вът, но и не само за вътрешната, но и на външната политика. И да не е, допускаме стари, е, да не, да не стане така, че изостаналите страни да повтарят грешките на по-напредналите е, Множеството бедствия в Италия и в други страни говорят за системата на координация. Функционира, но има какво да се направи. Бюджет с чието обхват е повече от 5 годишен, не е необходим за различни въпроси, свързани с околната среда. Сега с ваше позволение ще премина на малтийски. Най-напред искам да кажа, че съм съгласна с докладчика, е, която е, казва, че комисията трябва да структурира следващата рамка по такъв начин, че да е, се включат приоритетите на Европейския съюз, особено по отношение на запазването на водеща роля на Европейския съюз в, климатични, в а, климатичната политика. Привличам вниманието ви към Зеления климатичен фонд и нашата роля при финансирането и попълването на този фонд – този фонд е, може би, най-новото попълнение сред поредицата инструменти за финансиране на тези дейности. Централната му функция е да, кън, е да насочи средствата към страни, които все още се развиват, също така и да спомогне за мобилизирането на, частни, на частно финансиране. За съжаление, след решението на президента Тръмп да се оттегли от споразумението в Париж, някои ангажименти в този фонд няма да се осъществят. Става дума за 2 милиарда може би в световен мащаб 2 милиарда не е кой знае колко много, но експертите смятат, че последиците ще бъдат сериозни. Това е така, защото ще има нужда от много средства за изграждане на необходимата инфраструктура, така че да се разработват източници на чиста енергия. Също така и за развитието на пазарите които да мобилизират и катализират частни инвестиции, така че голяма част от инвестициите в зелени, в, чистите, в чистата енергия имат възвръщаемост. Европейския съюз трябва да изиграе своята роля, за да се запази нужното ниво на финансиране. Ето защо моят призив е да не забравяме, че тази идея трябва да се интегрира в следващият период, в следващата многодишна финансова рамка. И се надявам това да се включи в доклада на Комисията по околна среда. Благодаря. Много интересна идея. Госпожо Конечна, искате ли да се изкажете? Не. Давам думата на Европейската комисия, госпожа Бою. Заповядайте. Благодаря. Благодаря на докладчика Ятен Мяки за това становище. Благодаря и за това, че днес разменяме мнения. Както почерта госпожа Ятен Мяки, сега е важно време Време е да поговорим за бъдещата многогодишна финансова рамка. Комисията, знаете, представи своята бяла книга през март. Освен това, през юни представихме и документ за размисъл относно бъдещето на европейските финанси. Ролята на Европейския парламент, знаете, се измерва и с доклада за изпълнението, доклада на депутатите Олбрихт и Тома. Комисията ще внесе своите предложения за следващата МФР през май следващата година. Както знаете, предложенията ще включват цялостна рамка. Това ще бъде регламента за МФР. Ще има обаче и базисни актове относно инструментите за политики. Ето защо вашия принос по отношение на съществуващите инструменти, като програмата LIFE, например, или съществуващото финансиране за целите на околната среда. Всичко това е много полезно за нас. Знаете, че ние публикувахме междинните оценки на съществуващите и на текущите програми. Комисията продължава да цени вашия принос и вашето мнение. Благодаря. Благодаря. Госпожо Ятенмаки, искате ли да кажете нещо? Госпожа Ятенмаки. Благодаря, госпожо председател. Остава ми само да благодаря на всички колеги за бележките е, експертно оформени. Очаквам с нетърпение бъдещата ни работа и очаквам вашите изменения. Благодаря, казва председателката. 5 декември е крайния срок за внасянето на изменения. Ще гласуваме на заседанието на 24 и 25 януари. Преминаваме към следващата точка подсладителите в е, печивата. Това е проекто резолюция във връзка с едно конкретно възражение. Госпожа Гростет внася това възражение. Мисля, че госпожа Аюзо ще я замести. Не, няма да я заместите. Така ли, господин Белес, Белет? Подсладителите, заповядайте, възразете. Извинявам се, трябваше да се слушам в думите на заместник-председател на моята група. Той има приоритет. Благодаря за думата. От името на госпожа Горстет се изказвам във връзка с използването на подсладители в фините печива. Няколко думи. Нека да ви напомня, че комисията в момента преценява последиците относно оттеглянето на директивата за храните съответствие, като последица от този процес, подсладителите, колкото и да е странно, ще могат да се използват в напитки или в мармалади, конфитюри, но ще бъдат забранени за използване в печивата. Днес говорим за фини печива. Това са печива, които са предназначени за храна. Ние смятаме, че от гледна точка на общественото здраве това положение никак не е логично. Има предложение на комисията, но не се предвижда адекватен преходен период. Това е основният ни аргумент. По този начин ще се застраши присъствието на пазарите на много продукти. Е, бисквити, торти и други продукти, които са за хора, които не трябва да консумират захар. Хора, които искат да отслабнат или пък хора, които имат диабет. Всичко това е много жалко. Знаете, че има по-настоящем альтернативи с подсладители, альтернативи на продуктите, съдържащи големи количества захар. Ние смятаме, че законодателството би трябвало да съдържа а, един разумен преходен период. В нашия проект от текст говорим за минимум от две години, за да може тези подсладени продукти а, да останат на пазара и от тях да се ползват потребители с специални хранителни нужди. Няма да навлизам в подробности по отношение на аргументите предложеното ще има сериозно въздействие върху много малки и средни предприятия от сектора. Това са основните аргументи, които излагаме. Аргументите в основата на нашето възражение. Отново казвам, докладчик е Франсуас Гростет. Благодаря. Благодаря. Ще дам думата на колегите госпожа Аюзо. Благодаря, госпожо председател. Аз поисках думата, за да подкрепя становището на госпожа Гростет. И ще обясня защо. Не става дума за проблем с общественото здраве. Тези подсладители са безопасност, безопасни отдавна са на пазара, отдавна се използват в хранителните продукти. Има просто едно изменение в директивата за диетичните продукти, но в този случай това, което предлага комисията, ще лиши, например, болните от диабет от тези печива. Освен това, както каза и господин Беле, това ще е проблем за много от маките и средни предприятия. Благодаря. Благодаря. Някой друг? Ако няма желащи да се изкажат, давам думата на госпожа Юлихер от комисията. Благодаря, госпожо председател. Е, бих искала да взема отношение е, във връзка с изискванията за използването на добавки към храните. Вече говорих за фосфатите. Знаете, че има изисквания за използването на добавки. Искам да подчертая, че използваните добавки към храните не трябва да представляват заплаха за здравето на хората, трябва да има технологична необходимост за тяхното използване, потребителя не трябва да бъде а, подвеждан и трябва да има ползи за самия потребител. Това са изискванията. По отношение на разрешителните за подсладители, добавките трябва да отговарят поне на един от специфичните критерии или условия, които са упоменати в законодателството за добавките към храните. Какви са допълнителните специфични условия? Подсладителите трябва да заменят захарта в различни храни например, храна, която не би трябвало да съдържа никаква захар, или на второ място тези подсладители трябва да заместват захарта с цел да се увеличи живота на хранителните продукти, както има и други критерии по силата на директивата 3998. Тук става дума за изменение на правната рамка. В миналото използването на подсладители в печива, предназначени за храна, беше упомената в директива 9435. Тази директива е свързана с съответните храни, предназначени за потребители със специални нужди. В тази е, директива се опоменяват е, хора, които страдат от нарушения на е, метаболизма, по-добре познати като диабет. Каква е регулаторната промяна? Директивата беше променена и сега имаме директива 2009-39. Тази директива е посветена на хранителните добавки и на храните за хората с специални нужди. Тази директива казва, че може да има критерии, които да се прилагат към специални храни, които пък са предназначени за хора, които страдат от нарушение на метаболизма и диабет. През 2008 година комисията направи проучване на храните, предназначени за хората, които страдат от диабет и заключи, че няма основания да има специални изисквания точно за тези храни. На тази основа комисията не предвиди специални изисквания. Опита ни показва, че някои правила от директивата от 2009-39 вече не са ефективни, що се отнася до функционирането на вътрешния пазар. По отношение на е, някои храни, е, например, насочени към е, хора с нарушения в метаболизма, тези е, изисквания за тези храни бяха премахнати в една директива, която се прилага от 2016 година. Виждате, мерките, които въвеждаме сега, се породиха през 2013 година. Директива 608 от 2013 година, която се прилага считано от 2016 година. В тази директива се съдържа информация за всички представители, включително тези на индустрията. Когато се заличава понятието храни, предназначени за хора с специални нужди, е, се има предвид факта, че е, няма нужда да се приемат отделни критерии за хората с е, специални хранителни нужди и съответно няма нужда да има специално разрешително за подобни продукти. Съответно, понятието от 2013 година вече не е обосновано и подобни продукти няма как да бъдат пуснати на пазара. Съответно, регламента би трябвало да се измени. Той засяга 9 подсладителя за продукти с специална употреба. Това са печива. Искам да подчертая, че комисията напълно спазва принципа на пропорционалност по отношение на преходния период проекторегламента отговаря на изискванията на Европейския съюз, що се отнася до авторизирането на посладители за храните. Освен това, се е, отчитат и правилата на регламент 608 от 2013 година. Нашето предложение, освен това, напълно отговаря на концепцията по силата на която диабетиците трябва да могат да консумират здравословни храни и трябва да имат достатъчно възможности за избор. Редица практики и тип диети са свързани с увеличаване на теглото и съответно по-засилен риск от диабет. Например, голямо консумиране на наситени масни киселини или пък свърх голяма консумация на диетични фибри. Ползата от е, продукти, които имат достатъчно е, въглехидрати, независимо под каква форма, може да бъде поставена под въпрос. Същото въжи за продукти, които имат много наситени масни киселини. Отново казвам, целта не е да задушим иновациите. Разпоредбите датират още от 2013 година. Иновациите обаче означават нещо повече от добавянето на подсладители. Е, би трябвало да се вземе предвид факта, че фините печива би трябвало да съдържат малко по-малко наситени е, масни киселини. По отношение на в сроковете искам да кажа, че хората от сектора имаха достатъчно време да се адаптират, като се има предвид, че регламент 609 беше прият през 2013 година. Той влезе в сила през 2016 година. Освен това е въведен преходен период в този регламент. Това вече го подчертах дебело. Преходният период предвижда фините печива за хора с специални хранителни нужди, които са пуснати на пазара преди влезането в сила на проекто регламента, могат да останат на пазара, докато не се изчерпи запаса от тях. В заключение, комисията смята, че е, проекто регламента напълно отразява принципа на съразмерност и освен това той гарантира единното прилагане на условията за разрешителни за подсладители в Европейския съюз. Освен това, регламента гарантира лоялните практики в рамките на търговията с храни, гарантира доброто функциониране на единния пазар и създава правна сигурност за всички заинтересовани страни, включително, е, освен това, се зачита е, и е, интереса на потребителите. Освен това, имало достатъчно време за производителите да се е, приспособят като се има предвид, че заключението, че законодателството беше прието през 2013 година. Ние имаме достатъчно дълъг преходен период за продукти, които се пускат законно на пазара. Благодаря. Благодаря. Госпожа Шалдемозе, благодаря. Госпожо председател, искам да допълня. Е, извинявам се, че малко закъснях. Трябваше да от участвам в едно заседание с мои гости. От името на социалистите и демократите искам да кажа, че ние не подкрепяме възражението. Не го подкрепяме, защото смятаме, че компаниите са имали достатъчно време да се приспособят спрямо това законодателство. и освен това смятаме, че е, има една естествена последица от приетото законодателство. То е прието през 2013 година. А именно, не трябва да има е, такива специфични е, фини печива, които да се предлагат от гледна точка на здравето на хората. Ние смятаме, че имало достатъчно време за производителите да се приспособят. Освен това има достатъчно други сладки неща, които да бъдат консумирани от диабетици. Искам да кажа, че не съм получила кой знае какви сигнали за опозиция от страна на хората, които са диабетици и от страна на техните организации. Те не смятат, че начина им да се хранят ще бъде кой знае колко повлиян. Така че ние не трябва да подкрепяме това възражение. Е, естествено, сега мога да дам думата на всички останали, каза председателката. Госпожа Зомер. Um, Казахте, че искате думата. Благодаря ви. Аз познавам правните обстоятелства. Комисията е в правото си да посочи чисто технически правни аргументи защо трябва да се използват тези подсладители в фините печива. Но, разбира се, нас ни интересуват и други проблеми, като затластяването. Би било жалко, ако дадени продукти вече няма да бъдат предлагани на пазара. Така по-пълните няма да могат да си помогнат чрез подобни продукти. Освен това, би трябвало страдащите от диабет да могат да се хранят нормално, да не използват специални продукти, но така или иначе би трябвало те да бъдат улеснени. Не може просто да им се каже не да ядеш кекс. Трябва да има продукти с по-малко захар, сол. В противен случай изобщо да забраним печивата. Ако в тях няма калории, то няма да бъдат и никакви печива, честно казано. За това ми се струва, че за по-пълните такива подсладители могат да бъдат много добър вариант, същото и за страдащите от диабет. Комисията подхожда чисто технически, но мисля, че не бива да ни интересува само техническия подход. Благодаря от името на госпожа Гростет. Ние няма какво толкова да добавим към вече казаното от госпожа Сомер в полза на възражението. Ние не успорваме предлаганото от комисията – Напълно приемаме нейните аргументи за нуждите на потребителя, за правната сигурност. Всичко това подкрепяме категорично, но както каза и госпожа Зомер, това означава, че краткосрочно тези продукти няма да се предлагат на европейския пазар и това ще бъде проблем за хората, заболели от диабет или с наднормено тегло. Освен това ще кажа, че преходният период беше доста кратък. За това ние бихме предложили един допълнителен такъв период, още две години, за да може да се направи приспособяването, като междувременно потребителите в Европейския съюз имат възможност да купуват такива продукти, а малките и средни предприятия също така ще се доразвият. Това предлагаме ние. Благодаря. С това приключваме и дебата, като гласуването е утре. Сега преминаваме към следващата тема. възражението за системата за проследяемост при тютюневите продукти. Това всъщност е възражение на колегата Педичини – но се оказваме в една странна ситуация, защото автора на възражението не присъства. Можем да обсъдим възражението в негово отсъствие или да се откажем от обсъждане. Господин Флоренс, Аз бих искал да представя своето мнение. Разбира се, след като е автора на възражението не присъства, няма как да се изкажа, но става дума за една много важна тема. Задачата на Европейската комисия е да гарантира подробното проследяване на тютюневите изделия. Беше направено предложение, след това изменения и неодавна господин Педичини представи своето възражение. Дружествата, които в бъдеще ще искат да гарантират тази проследяемост, би трябвало да бъдат максимално независими. Например, представете си голяма компания в Лондон, която работи с IBM и разработва тяхната логистика. В този случай няма да има гаранция за проследяването, например при Philip Morris International или PMI опираме до процентите. Ако над 10% от оборота на една компания е от тютюневата индустрия, те трябва да се съобразят. Имаме и случая с нулеви проценти – Следователно се оказва, че нито една компания не може да изпълни тези изисквания за проследяемост. Би трябвало да се избегнат всички бизнес отношения, дори предоставянето на компютърна хартия. Това всъщност съставлява нарушение на на конкуренцията. Единствено чисто новосъздадените дружества, които са разработени при съвсем други правила, ще могат да се справят. За мен това е изключително опасно. Мисля, че е ясно това, което чете между редовете в Италия има други причини да се иска това. Със сигурност не е прочетеното от нас черно на бяло. Благодаря, госпожо председател. Първо ще кажа, че съм наистина съгласен с казаното от председателя Флоренц. Мисля, че казаното от него е напълно разумно. На второ място аз председателствам и съм член на една неофициална група в Европейския парламент срещу намесата в управлението на тютюневите изделия. ние години наред сме много бдителни и миналата година изпечелихме една битка. Би трябвало Европейския парламент да каже не на финансирането, свързано с проследяването. Имаме две възражения от страда на нашия колега. Те ми се струват оправдани, но мисля, че те поставят под въпрос системата за проследяемост така както тя е замислена от Европейската комисия заедно с държавите членки. Според мен Европейската комисия сега иска да се ангажира ясно с система за проследяване, която не зависи от е, титюневата индустрия. Освен това, комисията се съобрази със своя график за изпълнение, въпреки сложността на това начинание и натиска от страна на лобистите. Следователно, ние трябва да поздравим комисията, защото тя не се предаде. Освен това, в Европейския парламент неведнъж сме изразявали своята тревога за независимостта. Имали сме съвместни заседания с Комисията по бюджетен контрол – Едно такова заседание беше организирано на 12 юли 2017 година. Имаме и съвместни заседания в парламента с НПО, на които изразяваме своите тревоги, доколко тази система е наистина независима. Следователно, трябва да се има предвид, че самите НПО, които се борят срещу пушенето, подкрепиха комисията. Според тях забавенето на изпълнението на тези цели всъщност ще обслужи само тютюневата индустрия, която разбира се би спечелила от един такъв неуспех. Благодаря, госпожа Зомер. Благодаря ви. Аз също Бих казала, че има проблем с проследяемостта, не че съм съгласна с пете звезди. но проблемът не е така, както го обяснява господин Педичини. Доколкото аз знам, производителите на пури и порети имат проблем, тъй като има множество малки производители. Много често това са семейни дружества, които са посветени само на производството на пури и порети и го правят в семейен кръг. Това е стара традиция. Проблемът, до който ще се стигне а, с това предложение за проследяването, би бил огромен за такива малки предприятия. Те просто няма как да изпълнят изискванията и всъщност за тях това ще е истинско финансово бедствие. Те няма как да се справят, защото ще им трябват принтери, скенери и така нататък. А, така че тази стъпка срещу манипулациите и фалшификатите всъщност би изисквала от тях да наемат нови работници, за да могат да въвеждат всички тези данни. Има и технически проблем а, за производителите на цигари, а, защото при цигарите има озряване от няколко месеца до една година – Същевременно системата за проследяване изисква всичко, което е свързано с производство на тютюнево изделие, непрекъснато да се регистрира по време на производствения процес. Да се знае коя цигара, на коя машина е била произведена, къде се продава. Ясно е, че малките предприятия, тези цигарени манифактури, тъй да се каже, няма как да се справят. Защото много често те продават продукцията си на дистрибутор, който купува на едро, така че няма как да знаят къде стигат техните продукти. Това е специфичната рамка, в която те работят. Не разполагат със специални складове, където да държат продукцията, докато я продадат. Целта на това предложение е да се намали пушенето. Но ние знаем, че това е една много сложна тема, непрекъснато я обсъждаме и нещо не работи като хората при цигарите. Би трябвало да се водим от здравните съображения. Комисията може би трябва да помисли за конкретни норми за производителите на пори и цигари, така че тези хора да не се окажат изправени пред фалит. А потребителите, тези, които пушат пори и порети, са вече на възраст и да се каже, това не е проблем, който засяга младите. Тази система за проследяемост просто няма да проработи и като че ли комисията би трябвало да го знае, но ми се струва, че може би това не е така, защото щеше да помисли за едни по-фини, по-изчистени норми. Освен това, всичко започна от желанието да се борим с контрабандата на цигари. Но сега комисията всъщност отива и по-далеч и прилага същите норми към отрасъл, където няма контрабанда. Може би ни трябват специфични норми за малките производители на такива тютюневи изделия, защото в противен случай те ще трябва да спрат производството. Ще трябва просто да затворят кепенците, тъй да се каже. Аз не бих искала да подкрепям член на Петте звезди, но а, въпреки, че не споделям аргументите, аз споделям целта на господин Педичини. Трябва да кажа, че го правя с неохота, но наистина в този случай трябва да се запитаме, знаем ли проблемите на малките и средни предприятия всъщност? Благодаря ви. Госпожа Конечна, благодаря ви. Аз говоря от името на Ян Поланд, която нямаше как да присъства. Ето какво е написала. Комисията ни изправя пред дилема. Мисля, че всички ние сме за строга система за проследяване на тютюневите изделия, за да не се допуска навлизането на фалшиви продукти на пазара, които застрашават здравето на потребителя. Ако предложението се приеме обаче в настоящия си вид, ние би трябвало да го променим, за да се затворят възможните вратички които виждаме да се дават в текста. Забавенето на актовете за изпълнение всъщност е услуга от страна на комисията. Имаме член 106 от правилника, който дава възможност на парламента да прави прегледи на актовете по изпълнение. За разлика от това, което счита комисията, актовете за изпълнение – не влизат в обхвата на нашата проферка в парламента. Много е жалко, че комисията закъснява с представенето на актовете за изпълнение и се опитва да заобиколи участието на парламента. Предлаганото освен това, според нас, не е добро за цялата система на проследяване. Независимите критерии от акта за изпълнение съвсем не са толкова строги. Би трябвало те да се подсилят, особено по отношение на подизпълнителите. Ние искаме система, която работи. Работи за хората, на този континент, а не за интересите на тютюневата индустрия. Много е важно комисията да се съобрази с нашите искания и да има система, която е наистина независима от тютюневите индустрии. Би трябвало, освен това, да се настоява за по-голям потенциал на системата за проследяване. Неприемливо е обаче предложението е, да постъпва в парламента с такова закъснение. Не могат да се приемат възможните извинения. В крайна сметка става дума за интересите на европейските граждани. Очаквам бъдещата ни работа с комисията. Ще решим как да гласуваме. Господин Флоренс. Bin da nicht so ganz sicher, ob wir da über das Gleiche reden. Keine tausend Gebete. Не съм сигурен дали говорим за едно и също нещо. Не е възможно текстът да се промени. Тук става дума за процедура, при която ние трябва или да приемем, или да отхвърлим. Да, има известна истина в казаното от госпожа Сомер за малките фирми. Не оспорвам това. Има проблеми, съгласен съм, но ако тогава, когато има проблеми, високо платените лобисти на членовата промишленост трябва да излязат с полезни предложения. Това предложение не е полезно. Не могат да се променят нещата с оглед на интересите на малките и средни предприятия. Great. Now, anyone else? Прекрасно. Някой друг? Няма. Господин Берковски от Европейската комисия. Благодаря. Най-напред Генерална дирекция Санте изразява своята благодарност – за подкрепата по досието тютюнови продукти от вашата комисия. Отдавна работим заедно от преразглеждането на директивата за тютюна. Предстои да внесем последните елементи в режима за проследяемост. Сегашните предложения са предмет на редица проучвания, обсъдени са с държави членки, били са предмет на многобройни консултации, в това число обществени, организирани бяха семинари от вашата комисия. Процесът отне време, но той беше необходим, за да се постигне висококачествен крайен продукт, който осигурява баланс, осигурява се контрол върху хранителната верига чрез проследяемост, отговарят се на техническите критерии за протоколите от към международната конвенцията на СЗО. Съгласни сме, че трябва да се отдели внимание и на тюрната промишленост. Нашето предложение е пределно ясно. Независимостта се поставя в сърцевината на предложението. Има последователност на отчетността, има списък на а, органи, на органите и също така е представена отговорността на отговорните а, фактори и как тя да се проверява. Според нас независимостта предполага не само една или две клаузи. А, към нея трябва да се подхожда системно и така сме и направили в сегашното предложение. Освен това, сегашният процес доведе до там, че ако трябва да спазим срока, определен от съзаконодателите, трябва да работим ефективно. Задачата е напълно осъществимайки предвид, че държавите членки е, трябва да имат 12 месеца. Всяко забавено от тук нататък ще доведе до това, че системата няма да се въведе и ще трябва да започнем от начало. Ние бих, не бихме искали проследяемостта на тютюновите продукти да остане далечна перспектива. Благодаря. С това приключихме. Да, съвсем накратко, госпожо Сомер. Един допълнителен въпрос към комисията. Как ще направи комисията така, че най-малките микропредприятия, които произвеждат цигари и порети, комисията наясно ли е с това какво ще стане с тези хора? Как ще ги защити комисията? Сега, може би ще ви отекча с някои технически детайли. с законодателите решиха системата да бъде приложима и към други тютюневи продукти, не само цигари, но и порети. също така предвидени са различни мерки в предложения регламент. с които се улеснява задача на дребните производители. Всъщност изключва се ръчното производство от устройствата против манипулиране. Има изисквания към отчетността. Предвиждат се по-дълги срокове не е вярно, че малките предприятия, както и всички предприятия, не е нужно да, е нужно да познават точния момент на производството или други процеси, свързани с продукта. Тази информация се попълва при издаване на фактурата. И в този момент по режима ДДС всички трябва да знаят кой е купувачът на продукта. Не знам дали това тези въпросителни са основателни. Не е нужно да давам повече подробности. Ако е необходимо, ще ви ги представя в писмен вид. Добре, благодаря. Дебатът приключи. Гласуването по това възражение ще бъде утре. Последното възражение за днес е за глифозат, проекто изпълнителен акт, подновяваща одобряването на активното вещество глифозат, възражение към преработения проект акт на комисията. Възражението е внесено от госпожа Конечна. Заповядайте да представите а, възражението. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Внасям това изложение от името на цялата политическа група на Обединената левица. Няма да се разпростирам надълго, познаваме темата добре, възражението е внасяно няколко пъти и ние призоваваме комисия държавите членки да не одобряват подновяването на активното вещество глифозат. Миналата година ние проведахме една проява. Искаме държавите членки и комисията да приемат временни мерки за изключване на това активно вещество в съответствие с всички текстове, прияти от парламента. Парламента отбелязва, че предложението на Европейската комисия не предвижда временни мерки в случай на нито пък технически знания, които ще доведат до несигурност. Селското стопанство няма да е подготвено и това може да застраши селското стопанство в Европейския съюз. Това би означава, че комисията не спазва своите правомощия. Унези, които проявяват интерес към темата, са запознати с проявата от днес след обяд. Много актуално възражение. 18, 8-9 държави членки всъщност не гласуваха за, подновяваха, за подновяването на възражението. И това решение не отразява възражението, което повдигнахме в Европейския парламент, което приехме на пленарната сесия Извинявайте, колеги, онова, което се случи днес след обяд в комисията, означава, че към работата ни се проявява неуважение. Ние сме, имаме много категорична позиция за използването на глифозат. От 2009 година сме свидетели а, на нещо, което застрашава здравето на децата и на гражданите. И как, това, което направиха комисията и държавите членки днес, когато одобрението им приключи след 5 години. Какво ще стане тогава? Разбирам интересите на големите важни фактори, но те не отчетоха нашите възражения. Девет държави членки бяха против, а комисията не отчете това. С други думи, комисията не се интересува от мнението на Европейския парламент, на девет държави членки, на гражданската инициатива. Нека комисията ни обясни как вижда бъдещето, какво ще стане след 5 години, когато това вещество бъде забранено за използване в общественото пространство и как ще се реализира постепенното изтегляне, нещо за което се договорихме в Страсбург. Нашето възражение е много актуално, сигурно ще ни обвинят в популизъм. Ние не сме популисти, правим това, защото комисията мълчи и не иска да реагира на нашите възражения. Благодаря. Първо госпожа Юзо има думата. Благодаря, госпожо председател говоря от името на господи, госпожа Делае. Нейните, нейната позиция съответства на моето. Още едно възражение срещу глифозат. Много работа се свърши по този въпрос, сериозна и прагматична работа, която отчете всички гледни точки и изпрати балансирано послание към държавите членки. По отношение на формата, Комисията по възраженията се срещна днес и се взе решение за удължаване за 5, с 5 години. И миналия път предложихме 5 години. Аз съм с впечатлението, че това е само начин за продължаване на дебата по тема, на която някои групи много държат. Каза се, че комисията не проявява интерес. Комисията трябва да вземе решение или за подновяване, или за забрана. Не може да има постепенно изтегляне. Комисията не може да направи това, само държавите членки могат да вземат решение за постепенно изтегляне. Ако държавите членки искат да изтеглят глифозата, те трябва да намерят альтернативни продукти, които да се използват вместо глифозат на подобна цена. В противен случай има опасност цените на селскостопанските стоки да се увеличат. А също така има опасност от нелоялна конкуренция от други страни. Не само фермерите използват глифозат. Също така, ако не се използва глифозат за премахване на плевелите, около железопътните линии има опасност от пожар. Така че всички плевли по железопътните линии трябва да се унищожат и това става с глифозат. Освен това има система за издаване на разрешение, което се основава на доверие в агенциите. Ако системата не функционира, добре, нека да се а, променим това, което не функционира, но нека не създаваме криза на доверието в, своите, в нашите агенции. Нека да напомня, че държавите членки са тези, които взимат окончателното решение. Те го взеха днес. Единственото, за което съжалявам, е, че на държавите членки беше необходимо толкова време да стигнат до решение. Отдав достатъчно сме обсъждали въпроса за глифосата, чухме всякакви неверни неща, чухме всякакви обвинения, някои от тях са си направо глупави. Благодаря, госпожо председател. Аз не исках а, да а, повишавам тон, но ще го направя. А, протестирам с срещу тълкуването на колегата Делае. Ужасно е това, което чувам. Мога да цитирам декларацията, проета, прията през октомври. Парламента призвава комисията да предприеме нужните мерки за постепенно изтегляне на глифозат – като гарантира не подновяване на разрешението. Така че ние не поискахме подновяване, поискахме и постепенно изтегляне. Това трябва да се каже пределно ясно. Моля ви, уважаеми колеги от НП, не тълкувайте погрешно това, което беше прието от мнозинството е, в парламента. Ще продължа на чешки. Няма какво да се добави към казаното от госпожа Конечна с едно изключение. Нашата група смяташе да приеме, да подкрепи тази резолюция, тъй като резолюцията през октомври е по-коректна от законодателна гледна точка. Там са включени повече въпроси, повече доводи, отнасящи се до темата. Ние не искахме да отслабваме резолюцията, прията с 355 гласа. Първоначално не искахме да подкрепяме тази резолюция, вместо един категоричен текст да се приема разводнен текст. Това е, не е необходимо. Утре ще дадем своята подкрепа, особено с оглед на казаното от колегата от НП. Аз отхвърлям а, това погрешно тълкуване. Как въобще смеете да тълкувате по този начин текст, прият от Европейския парламент неколкократно. А, протестирах в а, обществените, в официалните медии, ще го направи пред пресата. Заради, а, тази, заради това поведение ние ще подкрепим в гласуването утре, макар че не това беше първоначалното ни намерение. Благодаря. Госпожо председател, поздравления за Европейската комисия. Те направиха всичко възможно да се запази на пазара глифозат. Знаем, че мнозинството от държавите членки са получили информация от комисията и приеха съгласие за продължаващата продажба на пазара на това вещество, смущаващо ендокринната система. Предложението на комисията по никакъв начин не ограничава употребата и това беше едно от условията, от предварителните условия на парламента. Не виждаме да са отразени и останалите въпроси, на които държеше парламента. Европейския съвет даде зелена светлина без резерви на най-опасния продукт. Той е канцерогенен и за животните, и за хората. Голяма част, то, то, веществото се е натрупило в организма на много граждани. Продуктът трови и водите комисията излага на половин милиард граждани, както и животни, на опасност възоснова на крайно съмнителни научни изследвания. Тя също а, реш... не обърна внимание на петиция, подписана от 3 милиона и половина граждани. Това е още един пирон в ковчега на Европейския съюз. За мен това е неприемливо. Благодаря. Някой друг, ако няма желаящи, госпожа Юли Хер. Благодаря, госпожо председател като ответна реакция на проекто резолюцията и нения призив незабавно да се забрани глифозата и да се предприемат необходимите преходни мерки, за да се изведе от употреба това вещество в Европейския съюз. Искам да подчертая още веднъж каква е нашата позиция. Няма научни или правни основания да се забрани глифозата и да се извади той от контекста на съществуващото законодателство за пестицидите. Глифозата е оценен както трябва от ЕФСА, от държавите членки и не само. И заключението във всички случаи е едно и също. Не може да се класифицира глифозата като канцерогенно вещество. Националните власти в Канада, Япония, Австралия, Нова Зеландия, както и съвместния комитет на ФАО по пестицидите стигат до едно и също заключение. Международната агенция за научна дейност в областта на заболяването РАК и ЯРК остава единствената организация, която има различно мнение относно канцерогенния характер на глифозата. В допълнение на 9 ноември 2017 година се появиха резултатите от едно мащабно епидемиологично проучване. Тези резултати бяха публикувани в САЩ и по силата на тези резултати няма тясна връзка между експозицията на глифозат и случаите на рак. Оценката на риска на Европейската на Европейския съюз показа, че когато глифозата се използва според начертаните практики, той не представлява риск за хората или животните, както и за околната среда. Затова, както вече сме подчертавали неколкократно в Европейския парламент, с оглед на контрола и с оглед на наличната информация за глифозата, по-настояще няма основания да се поставя под въпрос научната оценка за глифозата. Тази научна оценка, която присъства в момента в Европейския съюз. По отношение на понятието постепенно изваждане от употреба, искам да подчертая, че в настоящата юридическа рамка такова постепенно изваждане може да бъде започнато само когато не се одобри и не се поднови разрешителното за някаква субстанция. По-настоящем няма основание, както вече казах, да не се поднови разрешителното за глифозата и ето защо по силата на тези обстоятелства не може да има постепенно извеждане от употреба. Възоснова на научната информация и възоснова на други основателни фактори, включително и резолюцията на парламента от 24 октомври 2017 година, комисията внесе своето предложение за, подобряване, за подновяване на разрешителното за глифозата за едните 5 години. На 9 ноември беше внесено това предложение пред държавите членки. Тогава не се стигна до решение, но няколко държави членки казаха, че ще подкрепят удължаване на разрешителното за повече от 5 години. С оглед на своите правни задължения и факта, че има критерии за одобрение на глифозата в законодателството за пестицидите, Комисията при настоящите обстоятелства внесе своето предложение на комитета по а, жалби или апелативния комитет. А, това се случи днес на 27 ноември и съответно предложението на комисията беше подкрепено с квалифицирано мнозинство от държавите членки. Благодаря. Благодаря още веднъж. Утре ще гласуваме по това възражение. Така приключваме работата за днес. Ще се видим утре сутринта в 9 часа. Благодаря на всички. Приятна вечер.